ние. Сигурна съм, че ще успеем да стигнем до положителен резултат за всички нас и се надявам, че парламента ще даде своето съгласие, когато му дойде времето. Благодаря, госпожо министър Крейтън. Така приключваме дебатите по тази точка. Следващата точка са устните въпроси от страна на Комисията по правни въпроси и Комисията по конституционни е, въпроси е, във връзка с прилагането на Стокхолмската програма и създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Започваме с авторите на въпроса, господин Берлингуер, за две минути и половина. Господин председател, Програмата, Стокхолмската програма бе приета през 2010 година от Европейски. Европейския съюз, Европейската комисия. В нея бяха залегнали много цели, които трябва да бъдат постигнати до 2014 година. Парламент изрази своята позиция с две резолюции 2009 и 2010 година. След това комисията излезе с план за действие за приложение на тази програма. В момента сме някъде в средата на а, срок за прилагане на програмата и смятаме, че е необходимо да се направи един междинен преглед до къде сме стигнали и какво, може да се, какво трябва да се направи още. Затова моя въпрос към съвета и комисията е следния. То е в той е залегнал в устно, устния въпрос, който отправяме към тези две институции относно инструментите, които прилагаме в момента. През последните две години бяха взети едни много е, така широко, обхватни мерки за прилагане на правото в Европейския съюз. Това обаче не значи, че сме изчерпали а, всички всички средства. Законите, нормите, правилата не винаги са достатъчни. Доколко гражданите чувстват последиците от приемането на тези нормативни актове. Как всичко това стига до гражданите? Ако това не стига до гражданите, то, то всичките наши усилия са излишни ние, е, извърш, ние извършваме дейности, които на практика обаче имат много ограничени последици за а, е, с нашите граждани. Така че бихме искали сега в този междинен преглед да, е, да разбереме защо резултата е недостатъчен недостатъчен. От една страна имаме страшно много нормативни актове, приемане на законодателство, а конкретните е, приложения, които се чувстват от е, обикновения човек, са недостатъчни законодателя, разбира се, е натоварен с създаването на закони, но изпълни, изпълнителната власт трябва да постигне конкретни резултати, т.е. да превърне тези норми в конкретни действия, които да достигат до нашите съграждани. Ние сме онези, които приемаме законите, но, същ, но, но, същ, но същ, същевременно а, имаме нужда от обратна, от обратна информация, от фидбек, за да разбереме дали наистина а, това, което правим е ефективно, докъде сме стигнали, какви заключения можем да извлечеме за по-добри резултати. Благодаря, господин Берлингуер. А сега давам думата на господин Лопес Сегви. Стокхолмската програма беше прията през декември 2009 година. Днес трябва да преценим докъде сме стигнали и докъде сме стигнали с нейното приложение. Ние зададохме устен въпрос. Искаме да разберем какви резултати са постигнати до сега и е, е, кое ще вдъхнови следващата петгодишна програма 2009-2014 година. Естествено, че трябва да се гарантира пространството на сигурност и свобода, е, но трябва да преценим и е, дали е постигнат успех. Да, постигнат е успех по правата при дела по време на обвинение. Прилагат се конвенцията Европейската конвенция по правата на човека, която включва основните човешки права. Видяхме дилемата в Копенхаген, е, е, изискване за демокрация, спазване на правовата държава, е, достъп до права след, преди присъединяването към Европейския съюз, но след присъединяването обикновено няма достатъчно гаранции за прозрачност, достъп до документи и прочие. Изобщо се говори за амбициозен пакет за защита на данни с директива, която още не е приключила. Има препятствия пред свободното движение на гражданите. Дори някои правителства е, дават на заден ход и се опитват да възстановят границите между държавите членки, докато гражданите високо оценявах е, тази свобода на движението, благодарение на пространството на свобода и сигурност вследствие на изграждането на Европейски съюз. А освен това има и по-добра защита на самите европейски граждани, но това са предизвикателства, с които ние трябва да се справим. Виждаме е, как избухна криза, която не е само финансова, е, тя е и политическа. Ние видяхме как е, популизма расте е, и е, как са поставени под заплаха основните ценности. Трябва да се замислим за бъдещето на Стоколската програма. Какво да направим, за да вдъхновим следващата петгодишна програма, след Стокхолмската програма? Изобщо, каква програма да има след Стокхолм, за да може Европейския парламент да изиграе своята решаваща роля три години след влизането в сила на Лисабонския договор е, и три години след приемането на Стокхолмската програма, ние трябва в още по-голяма степен да гарантираме основните права на гражданите. Виждаме днес, че Европейската агенция за основните права не оценява полицейското сътрудничество и сътрудничеството между правораздавателните органи в областта на наказателното право. Искаме да разберем какъв е отговора на комисията? Е, доверието в Европейския съюз е под заплаха. Доверието на гражданите в европейския проект е под заплаха. Не искаме да получим отговор за правата на гражданите. Това е причината за съществуването на Европейския съюз. Благодаря, господин Лопес Агилар. Сега господин Касини за 3 минути. Благодаря, господин председател. И аз се чудя каква е основната цел на нашето устно запитване. Общо взето, това е доклад по собствена инициатива във връзка с член 51 от правилника за дейността. Комисията прие резолюция през ноември 2009 година, посветена на Стохолмската програма преди влизането в сила на Лисабонския договор. Това е първото практическо приложение на правило 51 от правилника за дейността. В тази инициатива участват три комисии. Стохолмската програма беше въведена от части от Лисабонския договор това беше нещо съвсем ново по своя характер. В нея залягат е, едни от е, най-важните аспекти, засягащи живота на гражданите свобода, сигурност, правосъдие. Още в е, Амстердамския договор се говори за единно пространство на свобода, сигурност и правосъдие – Направени са крачки напред към осъществяване на това пространство, но ако погледнете текста от резолюцията от 2009 година, искаме. Ще видите, че искаме оценка от страна на комисията, оценка на положителните, на отрицателните страни. Изборите за Европейски парламент наближават, а живеем в криза, економическа по своя характер, но и криза на доверието. Виждаме, че гласуващите на избори за Европейски парламент намаляват с всеки изминал избор, дори в страните, които се присъединиха по-късно, страните от Източна Европа. Въпреки тази криза, имаме възможност да дадем нов тласък на общия европейски проект. Преди кризата ние общо взето се занимавахме с това да следим какво правят националните правителства. Сега обаче на карта е заложено бъдещето на Европа. Имам три конкретни въпроса. На първо място, до каква степен новите инструменти за взимане на решения са оказали въздействие върху изпълнението на Стохолмската програма. На второ място, как възнамерява комисията да подсили доверието на гражданите в демокрацията? Знаете, че има молба, така наречената молба, която могат да подават гражданите е, по силата на член 11 и накрая какво ще се направи във връзка с а, е, а, е, службата на европейския прокурор. Благодаря. Госпожа Крайтан говори без микрофон. Um, благодаря на парламента за възможността да направим преглед на приложението на Стокомската програма. Става дума за един широко обхватен въпрос и тъй като не разполагам с много време, ще отговоря с, така, с няколко думи на въпросите. Но при всички случаи е, отбелязали се и продължаваме да отбелязваме голям напредък в е, този област. На съвета през е, декември бе направен преглед на Стокхолмската програма, като министрите обсъдиха напредъка постигнат по време на кипърското председателство. Беше отбелязан напредък във всички области, убежище, иммиграция, гражданско и наказателно право, вътрешна сигурност, гражданска защита и други. Съвета отговори на искането на Европейския съвет да се направи всъщност такава средно, средносрочно, средносрочен преглед на програмата. Сега, в съвета се каза, че дебатите показаха, че е постигнат напредък и че трябва все още да се работи по някои елементи и компоненти на програмата с цел осигуряване на сигурно, сигурно околна среда за гражданите. Съвета също така наблегна на необходимостта да се намери правилен баланс между проблемите свързани с сигурността и спазване правата на гражданите. Ще се спра на някои от приоритетите в убежището и миграциите и миграцията стигнахме до създаване и прилагане на ОСУ, както и стана ефективна Европейската служба за подпомагане на обежището. Също време на бяха взети и приложени конкретни мерки. Влезе в сила ВИС, както и ШИС-2, която стана оперативна от месец април. Най-важното беше да се постигнат, да се приемат минимални стандарти стандарти за взаимно признаване на решенията, както и на мерки за защита на жертвите от престъпления бяха, беше, беше постигнано хармонизиране на мерките за борба срещу кибератаките, е, за насилие на де, сексуално насилие на деца онлайн, е, възможност да бъдат преследвани извършителите и като цяло бяха хармонизирани разпоредбите от директивата за борба с трафик на човешки е, хора. Що, що се отнася до институцион, институционните споразумения, се смятаме, че обикновената законодателна инициатива функционира добре и има и сега са, абсолютно оперативно се прилагат мерки. Инструментите, които с, бяха създадени по силата на Лисабонския договор, функционират добре. Съществува също така и постоянен комитет към съвета, който бди за оперативното приложение на съответните мерки и който осигурява добро сътрудничество. Включително и е, сътрудничество и координиране с дейностите на Европейската служба за външна дейност. Дами и господа, разбира се, макар и да отбелязваме, е, да сме отбелязали голям напредък и да изпитваме задоволство от постигнатото, не сме постигнали всичко. Мисля, че нашите, те, нашите три институции трябва да продължат в е, тясно сътрудничество, за да постигнат оп целите, които са си поставили. Да създадат една по-сигурна, по-отворена и е, по-справедлива Европа за всички. Благодаря на госпожа Крейтън. Сега давам думата на комисар Борг. сега, Искам а, а, да кажа няколко думи на италиански и после ще сменя езика. А, благодаря ви. А, благодаря на депутатите, които зададоха тези въпроси, защото те поискаха а, комисията не само да представи списък на направеното, а, не само да посочи какъв напредък е постигнат, но също така какви са препятствията, които са попречили прилагането на програмата. Не искам да се върна наказаното от господин Берлингуер. Да, има такъв списък, но каква част от програмата е приложена надлежно? Е, страната, която най-добре познавам, а именно родината ми, е, се присъедини към шенгенското пространство през 2007 година. Е, понякога казвам на самия себе си, че днес можеш да шофираш от Малта до Стокхолм без да спреш нито веднъж или без да те спре някой. И мисля, че това е огромно постижение, постижение, е, което дължим на Европейския съюз. Е, помислете си границите, които са причинили толкова войни. Е, границата е, между Польша и Германия или границите на Балканите, е, ние вече не сме изправени пред географски линии. Това не е нещо абстрактно, това е, нещо съвсем осезаемо. Това е само един пример, обаче, който посочвам. Това не значи, че няма препятствия. Има препятствия. Препятствието, за което говори господина Гелар а именно а, нарастването на национализма, на популизма в най-лошия смисъл на думата изобщо желанието да се препятства свободното движение на хората по различен претекст. Чувстваме, че е, ние че има желание да се разруши това, което толкова търпеливо е било градено е, с е, толкова усилие и който е крайгален амък на, камък на системата, а именно Шенген. И за това трябва да бъдем много предпазливи и е, да не създаваме препятствия пред прилагането на онова, което е, за мен е най-голямото е, богатство, което ще завещаем на бъдещите поколения. И за това е, благодаря на тримата автори на устния въпрос по приложението на Стокхолмската програма. Преди три години Лисабонския договор и Хартата за основните права включи, поставих гражданина в сърцето на Европейския съюз. Комисията, която стъпи в длъжност през февруари 2000 2010 година не посочи какви, какви са необходимите стъпки. Е, и е, е, вице-председателя на парламента днес по лични причини не може да присъства, е, както и колежката комисар Ком Малстром е, споделя е, желанието на Комисията по правни въпроси да направи средосочен преглед на постижението на Столхолмската програма. Имаме споразумение в правосъдието, в областта на гражданското правораздаване, стимулиране на единия пазар, така така нареченото правосъдие за економически растеж, е, което означава конкретни действия, и изобщо да вървим по правилния път. Ние отстранихме всички процедури по екзекватура, които са бюрократични и скъпи. Съдебно решение в дадена държава членка автоматично ще бъде признато в друга държава членка. Ние работим по пакета за неплатежоспособност, защото така се запълват празнините по трансграничната неплатежоспособност. Като целта е да се спа да се запазят е, човешките права. Сега е, защитата на личните данни. Така ще се намали административното бреме за предприятията. Е, и по наказателното правораздаване има значителен напредък. Например, правата на потерпевшите, директивата за правата на защита на правата на потерпевшите и Европейската заповед за гражданска защита. По този начин се подобрява защитата на потерпевшите, освен това процедурните права, при директивата за правото на писмен и устен превод като част от правото на информация, подкрепа на лица, които са обект на наказателно производство в целия Европейския съюз и така нататък. И и сега аз искам да благодаря на парламента и на съвета е, за съвместното усилие за бързо приключване на преговорите на директивата за достъп е, до е, адвокат. Аз аз знам, че депутатите знаят, че това се прилага по различен начин в държавите членки. Сега, при наказателните производства, е, комисията предлага минимални права, минимални санкции, за да се защити интереса на Европейския съюз, европейско право срещу фалшификатите, е, е, да се засили защитата на общите европейски блага. Това е приоритет. Правата правата на гражданите са основен елемент е, от е, нашата интеграция. В края на май е, ние предложихме доклада за европейското гражданство, Европейската харта за основните права и годишния доклад за равенството между мъжете и жените, като целим ефективно прилагане на основните права. Е, комисията дори отиде по-далеч е, от е, Стокхолмската програма, където има стратегически насоки, но това не е курсет, това не ни ограничава. Например, през март 2013 година комисията представи е, е, пакет за европейско правосъдие. Това оказва подкрепа на 6 държави членки за по-ефективно правосъдие. Има обективни съпоставими данни по ефективността, качеството и независимостта е, на съдебните системи във всички държави членки. Някои го наричат name and shame. а смятам, че трябва да се каже name and praise, т.е. да и трябва да има има е, показатели, е, по които да осъществяваме съпоставки. По вътрешните въпроси, ние е, смятаме, че на следващата пленарно заседание парламента ще гласува за забрана на екзекуциите и забрана на мъченията. Това е, показва, че има европейска солидарност. Шенгенската система за обмен на информация. Е, тук се е, предоставя инструмент за е, общата защита на границите, на която ние се радваме, а има и местно шенгенско сътрудничество за по-добро управление на шенгенското пространство и подобряване на наблюдението на границите и може би вече се доближаваме до споразумение. Агенция Frontex има нов мандат за по-силни гаранции за основните права. Предлагаме и нов мандат за Европол и за да може да заживее в ерата след Лисабонския договор. Имаме стратегия за вътрешна сигурност и регулярно се отчитаме по нейното приложение. Освен това имаме споразумение с Съединените щати за преследване на терористи, обмена на данни на въздухоплавателните компании, освен това трафик на човешки същества. Имаме и е, законодателство по взривоопасните вещества и прекурсорите и механизъм за борба срещу корупцията. И е, накрая по мобилността ние започваме дискусии с много съседни държави, е, които постигнаха значителен напредък по улесняване на отдаването на визи е, и реадмисия. Имаме прием на студенти от трети страни. Има освен това визи за сезонни работници, и е, интегриране на граждани от трети страни и обединение на семействата. Още доста работа ни остава. Например, работим по предложението е, за офис на е, европейски прокурор. Е, той ще засяга финансовите интереси на Европейския съюз и политиката срещу корупцията или сигурността в киберпространството. Е, правосъдие и вътрешни работи. Е, тук имаме чувствителна политика, която, на която традиционно се гледаше е, като материя от национална компетентност ние все още се пригаждаме към институционалната рамка, създадена по силата на Лисабонския договор. Направили сме много законодателни предложения, но отново искам да подчертая колко е важно законодателството да се прилага. Не, особено е необходимо, и това стана ясно през последните месеци, е, това е върховенството на закона. И това е последния ми коментар. Е, господин Барон Росо заяви е, през последните месеци. Е, през септември миналата година в речта си за състоянието на Съюза е, трябва да имаме по-добре, по-добър инструментариум. Не само двете крайности меката власт, политическото убеждение е, и ядрения вариант по съответния член на договора. Трябва нещо по средата. Комисията е, се, надяваме, се надява да, подкре, да може да разчита на подкрепата на парламент за създаването на нов механизъм, за да може Европейски съюз да е, предприема ефективни действия. Благодаря ви. Комисар Борч. Благодаря, господин комисар Борч. Сега от името на политическите групи, първият господин Звявка, 3 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, уважаеми господин комисар, когато преди 3 години създадохме Стохомската програма, много добре знаехме, че това е един амбициозен план, в него има различни инициативи, които засягат правосъдието и не само, дори и търговията. Та знаехме, че този план ще е много сложен за изпълнение. Мога да дам за пример проблемите, които съществуват пред гражданите, когато те искат да се преместят в друга държава членка, да живеят, да се установят. Има обаче и някои други проекти, например Рим 3 или законодателството за трансграничните наследства. Тези примери показват, че може да сме доволни, че има и положително развитие. Аз участвах в много от работните сесии и знам много добре, че въпреки демонстрираната политическа воля, проектите продължават понякога в продължение на години. Стокхолмската програма даде възможност за законодателни проекти, които в крайна сметка ще допринесат за по-добрия живот на гражданите, ще ги улеснят в трудни ситуации. Практиците в сферата на правосъдието вече трябва да прилагат законодателството в областта на унаследяването, разводите и така нататък. Между другото, трябва да се отбележи, че много често не се прилага законодателство, което не е добре познато. И ето защо ние трябва да осигурим необходимото обучение за юристите, да проведем информационни кампании, трябва да комуникираме ефективно и да насърчаваме решенията, които предлага европейското законодателство. Въпреки всички положителни страни на изпълнението на Стохолмската програма, все още изчакваме е, онова, което би трябвало да се случи с някои конкретни нормативни актове. Европейското законодателство се опитва да реши проблемите на гражданите като използва наличните възможности. Много сме постигнали, но не можем да лежим на лаврите си. Наскоро комисията публикува инициатива за укрепване на правата на европейските граждани. Там се очертават бъдещите стъпки в това отношение. Приключвам, господин председател. Струва ми се, че председателя отне микрофона на господин Звевка. Сега господин Гера Салам за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Легитимността на политическите проекти стъпва и изхожда от резултатите и целите но след това за легитимността зависи също така дали а, гражданите споделят и ценностите. Европейския съюз не постигна положителни резултати в областта на економическия растеж, безработицата и други. Така че къде са, къде са нашите ценности? Европейския съюз е проект, който се основава на ценности като свобода, защита на човешките права, идентичност, и защита на разнообразието. Същевременно част от проекта е споделянето на културата и запазване интегритета на европейската територия. Скоро ще честваме годишнина от приемането на Стокхолмската програма. Както казах, е, госпожо министър и господин е, комисар, имам белязан голям напредък, но има и много проблеми. Комисара каза, че човек може да стигне от Малта до Стокхолм без да бъде спрян. Няма никакво ограничение на свободата на предвижване. Това е въз... вероятно смятате, че, е, че е възможно, защото не сте прекусявали датско-немската граница скоро, където щяха да ви спрат. Или защо защото не тръгвате от, Евро... от източна Европа към Обединеното кралство. Ще ви спрат. Знаете, че има конфликт между съвета и парламента по повод на Шенген и свободите залегнали в Шенгенското споразумение са под заплаха. Колкото до прозрачността и достъпа до документи, ето още един проблем, който не е намерил решение. А, пленарно, тук в пленарно отправихме устно запитване по този повод подпис, подписано е споразумение с съвета на Европа по конвенцията. Очакваме сега решението на съда, но очакваме нещата да върват напред по повод присъединяването към конвенцията за човешките права. А сега давам думата на госпожа Викстроем за две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, много се радвам, че можем да обсъдим този важен въпрос с вас тази вечер. Стокхолмската програма има за цел една по-открита Европа с гражданите в центъра й. Сега е време да видим какво сме постигнали и какво ще остава да постигнем. В програмата се казва, че трябва да се създаде обща европейска система за обежище. Сега вече успяхме и това се случва във време, когато економиките на европейските държави са поставени на сериозен натиск. Мисля, че това е един много голям успех и нямам думи, е, с които да изразя своята радост от това, че сега има общо отношение, обща политика по отношение на търсещите убежище, така се подсилва и солидарността между държавите членки. В програмата говорим и за презаселването на беженците в сътрудничество с ВКБ ООН. Тук предстои много работа. Нямаме кой знае колко приети бежанци в Европейския съюз, ако се сравним с други части на света. Нямам кой знае колко време трябва да кажа няколко думи за директивата за учените и студентите от трети страни, които идват в Европейския съюз. Ние трябва да работим така че не само да приемаме, но и да спрем изтичането на мозъци от Европа в САЩ, например. И в заключение искам да напомня на комисар Борч, че комисията даде едно обещание за предложение относно е, взаимното признаване на документи, относно гражданското състояние. Комисията обещатва още при създаването на Стохолмската програма, но не е направила нищо. Искам да разбера комисията председателя спира микрофона на госпожа Викстром, госпожа с Аргентини за две минути. Благодаря ви. Аз е, слушам, че комисията и съвета изброяват е, проекти по Стокхолмската програма е, и ги отчитат като успех. Аз мисля, че ние всички можем да направим списъци с проекти, обаче не трябва да оценяваме успеха предвид економическата криза в Европейския съюз. Трябва да видим как правата на защитата, правата на беженците, и изобщо правата на гражданите са, какво третиране са получили в съвета. От години парламентът е готов да гласува по съвместна политика в областта на обежището, докато в съвета няма солидарност между държавите членки. Стокхолмската програма беше прията преди Лисабонския договор. Мисля, че за бъдеще ние просто трябва да се задоволим с балансирано законодателство, което спазва основните права, а не да гласуваме законодателство, което засяга само наказателното право. Нека да не се опитваме е, да пишем нереалистични програми, които днес се вече изглеждат увехтели. И е, все пак трябва членовете на съвета първо да постигнат съгласие помежду си. Е, елементарен пример доверието е, в областта на наказателното право отново или Европейската заповед за арест това отново показва, че дадена страна, дадена личност може да бъде прехвърлена от страна в друга без съответната защита. Това е просто ужасно. Просто има една атмосфера на взаимно недоверие. И в бъдеще ще има взаимно недоверие, по-скоро отколкото доверие. Es е für zweieinhalb Minuten е, председател, скоро ще бъде края на, на мандата на а, нашия парламент и края на програмата. Аз мятам, че има и успехи, и провали. Аз все пак мисля, че трябва да правим по-малко, но да го правим по-добре. Да се бориме с е, киберпрестъпленията, както и посегателството на, на малолетни в Европи. Аз бих насърчила комисията и съв, съв, съвета да си съсредоточат усилията си там, където можем да свършим добре, до, добра работа, а не да се осложняват нещата. Разбира се, добре е да има повече солидарност, повече ефективност, повече сътрудничество и да има е, последователност и да има доверие между държавите членки. Изцяло хармонизирана система и Европейски прокурорски офис. Това не е решение за проблем. Три години обаче тази, тази програма не беше преразгледана. Мисля, че трябва да има по-добро сътрудничество между институциите, но затова аз призовавам комисията да направи един преглед и да оцени успехите и провалите на, на Стоксонската програма, за да бъдем наистина да виждаме нещата такива, които са с отворени очи. Благодаря, господин Киркоп. Дърл Ордармант иска да ви зададе Благодаря за това, че приехте моето искане. Господин Кърхоп, Смятате ли, че Великобритания трябва да има клауза за неучастие от Европейската заповед за арест, когато възникне такава възможност следващата година? Благодаря, лорд Дартмат. Великобритания ще прецени каква да бъде нейната позиция по всички въпроси, включително и по отношение на Европейската заповед за арест. Мисля, че много от нас смятат, че трябва да има реформа на този аспект. Би следвало да се отчетат интересите на всички граждани на Европа. И ако не се е определило още какво ще бъде въздействието върху британските граждани, ясно е, че ние не можем и да кажем каква е нашата позиция в момента. Благодаря, колега Кърхоп господин Триантафилиди за една минута и половина. Димасия е до епомену полиетус програматос για το Сега ние трябва да мислим за следващата многогодишна рамка за свобода, сигурност и правосъдие. Мисля, че няма достатъчно предложения. Е, трябва истинско качество, а не просто е, проверки. Ние трябва да знаем докъде сме стигнали е, и е, според нас е, ние винаги е, правим напредък в областта на сигурността е, с споразумението SWIFT или умни граници, обаче ние изоставаме от основните права, като достъп до документи или защита на лични данни. Тази тенденция е важна, защото освен това нашите гаранции за сигурност са изключително скъпи. Господин комисар, е, е, по коя политика ще се финансират умните граници за бъдеще? Е, трябва, както казах, да има по-чести оценки на качеството, да оценим приложението на Лисабонския договор по отношение на на демократичната легитимност. Аз мисля, че при взимането на решения парламента много често е бил пренебрегван и е, се отдава предпочитание на държавите членки в съвета. Е, много често, примерно да кажем по Евродак в е, съвета има безисходица, е, е, докато се пренебрегне първото четене в парламента. Благодаря колегата Филис. Сега давам думата на господин Зилстра за една минута. Благодаря, господин председател. Господин председател, бих искал да задам един въпрос. Какво е доброто в Стокхолмската програма? Тази програма се противопоставя на желанието на държавите членки да упражняват контрол по границите, за да предотвратят престъпления. Години наред а, нямаше европейска заповед за арестувани Хора лежаха в затвори в други, в други страни незаконно, но както виждате това нищо, нищо не помогна. В никакъв случай това не помогна и незаконната иммиграция в различните държави членки. Така че тази програма не спомогна за нищо дали тази, ако си зададем въпроса, тази програма служи ли за гражданите? Отговора е не. Сток, Стокхолмската програма е един провал, е, трябва да бъде прекратена и да не бъде заместена с друга програма. Благодаря ви. Благодаря, господин Заостра. Сега за 3 минути господин Папа Николао. Благодаря, господин председател. на въпроса дали имаме нужда от нова програма на този етап. Мога да дам ясен отговор. Стохомската програма беше и остава амбициозна по своя характер. Важно е тя да бъде изпълнена. Аз съм съгласен по този въпрос с съвета и комисията. Радвам се, че госпожа министъра каза, че има успехи и трябва да продължим напред. Е, трябва да има и критика относно забавянето на изпълнението на някои европейски решения и нормативни актове. Няма съмнение, че има напредък по някои досиета. Няма съмнение, че има по-добро разбирателство между европейските институции. Лисабонският договор внесе нов модус операнди за всички нас. Знаете за съвместното взимане на решение като процедура, то функционира все по-добре и по-добре. Естествено, има забавения, има нерешени проблеми и тук трябва да се положат усилия. Би следвало да се стигне до общо споразумение за това как да решим общите си проблеми. Трябва да има балансиран подход. Що се отнася до личните данни, правата на гражданите следва да бъдат защитени, следва да се защити и правото на личен живот. От друга страна, имаме нужда и от безопасност. За търсещите обежище трябва да или на търсещите обежище трябва да се гарантират правата. Европейците се чувстват по-малко сигурни днес и виждаме, че се появява екстремизъм в много страни. Екстремизма е още една заплаха за безопасността, за сигурността, заплаха, която трябва да премахнем. Министъра говори за клаузата за солидарност. Много говорим за нея, говорим за презаселването, например, но всичко си остава само празни думи. 2013 година е Европейската година на гражданите. Това е годината на нашите граждани и ние сме тези, които трябва да поставим гражданите в центъра на нашите инициативи. Благодаря, господин Папа Николао. Сега за две минути и половина госпожа Гио. Както програмата от Тампере и програмата от Хага, Стокхолмската програма е амбициозна и всъщност така, когато правим оценка, изпитваме известно съжаление. Почти 4 години след влизането в сила на Лисабонския договор имаме чувството, че работим под, от друга ера. Е, както, например, по време на Мастри, по, по Мастриския договор Европейския парламент е консултативен орган. Е, е, останалите институции са доста дистанцирани от парламента и това пречи на защитата на правата на европейските граждани. Именно заради това аз искам Европейския съвет да осъзнае промяната в ситуацията. Е, стратегията на вътрешните работи, управлението на външните граници е политика, която е изключително важна за нашите граждани, се управлява от европейски агенции с слаб демократичен контрол. Принципа на на солидарността между лицата и държавите по член 80 от договора е мъртва точка и ние не можем да е, постигнем обща европейска система по обежищата, т.е. Е, няма европейска солидарност. Като цяло равносметката и резултатите са недостатъчни. Срока е кратък, за да се постигнат конкретни и важни резултати, като например е, слаб напредък по директивата срещу дискриминацията. Това е фрапиращ пример. Господин комисар и скъпи колеги, искаме да чуем какво ще кажете е, по е, по-голямото доверие, което трябва да се гласува на европейските институции. Е, председателя, благодаря на госпожа Гиом. Е, сега е, давам думата на господин Вучаковски за една минута. Благодаря, господин председател. Като представител на, на полска политическа партия, закон и правосъдие, Мятам и мога да кажа, че в Европейския съюз има много закони и няма достатъчно правосъдие. Казвам го на основа мой личен опит от моята страна, но също така на основа на опита от други страна, на други страни. Др... Драстични случаи, в които примерно деца са били отнети а, е, или откраднати от а, е, родителите така че правосъдието не бива в един момент да се превръща в държава в държавата. Трябва да има повече контрол. Благодаря, господин Вечиковски. Сега давам думата на госпожа Ернст. Благодаря. начина по който комисията и съвета представих Стохолмската програма и постигнатото по нея е изключително странен. Това е област, в която бюджета се разширява и въпреки това не се постига нищо конкретно. Госпожа Малмстръм получава все повече и повече средства. Започва се работа по нови нормативни актове, законодателни инструменти, без да се е направила оценка на съществуващите. Никой в комисията и в съвета не отчита факта, че разходите за ШИС-2 са превишени. Председателя отнема думата на госпожа Ернст, е, господин Еренхаузер. Е, съжалявам, че прекъснахте госпожа Ернст, защото беше много интересно изказване. Така. Сега, е, аз съм наред. Е, наличните данни, наличната информация, когато е необходимо за правилното лице, на правилното място, като се спазват основните права, защита на лични данни, право на лична свобода по лични дела. Е, това е само един от критериите за успех е, за вътрешна сигурност. Искам да привлека вниманието ви върху управлението на информацията. Това е важна точка от Стахонската програма. Трябва да има последователност по силата на тази програма. Има различни инициативи, платформа Европол, Frontex, е, обмен на информация, стратегия за управлението на информацията и въпросите засягат именно това те са към съвета и към комисията. Въпросът ми е стратегията за управление на информацията разработена ли е, доколко, прилага ли се, има ли проблеми с приложението и, и въобще какво сме постигнали. Ако обичате да отговорите на този въпрос, председателя, сега давам думата на... А, има, е, има синя карта. Е, е, е, комисията много се радва, че и из, из, извинявайте, прекъснахи, защото трябва да си спазва времето за изказване. Госпожа Анджелили, благодаря господин председател. Стокхолмската програма е важна европейска стратегия с конкретни действия за постигане на общо европейско пространство на правосъдие и сигурност в името на нашите съграждани. Програмата е амбициозна. През 2010 година приехме и план. Целта беше да се е, защитат е, ценностите, човешките права, е, човешкото достоинство. Всичко това трябваше да е, бъде, да стане реалност в живота, на, в ежедневието на нашите граждани. Днес заключенията, които можем да извлечем и полките, които можем да извлечем е, че има напредък, има, е, има известни успехи, съществуват съществува един правен инструмент, който защитава правата на гражданите, жертвите на престъпления, съществуват и мерки за защита на мал- малолетните е, в Европейския съюз, включително и мерките за борба с педопорнографията е, онлайн. Аз бях докладчик по на тази тема. Разбира се, има още много какво да се желае. Трябва да направим една точна оценка на постигнатото, за да можем да измериме трудностите, с които ще трябва да се пребориме за бъдеще и да преминеме към една нова фаза, да нанесеме поправките, корективите и да вървиме напред в изграждането на една по-здрава стратегия за Европейския съюз. А сега госпожа Гън се... Благодаря. Лисабонският договор донесе много промени в процедурата на вземане на решение в тази област. Само, че не виждаме е, конкретни резултати. Съвета не е готов да изпълнява приетото законодателство. Един от а, примерите за това е, че вземането на решение е сведено само до междуправителствено ниво. Ромите имат проблеми, техните документи не се приемат на много места, а приемането на документите е важно за създаването на това пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Основните ценности на демокрацията изискват да има незабавни действия за защита на основните права на европейците. Държавите членки трябва да положат много повече усилия в тази връзка и комисията би следвало да реагира незабавно на всяко едно усилие за разрушаване на европейските ценности. Тази програма е насочена към гражданите, но техните интереси не са отчетени в пълна степен, поне за момента. Благодаря, госпожо Гьонц. Сега за намината госпожа Вержия. Благодаря, господин председател. Е, на тази дискусия правим равносметка на Стокомската програма. Аз бях част от европейските гражданки, които гласуваха за Мастрихския договор и които вярваха, които повярваха в това, че ще има напредък за социалната справедливост. Видях напредъка на Европейския съюз през 90-те години и тя бяха конкретизирани от програмата в Тампере. Но от началото на 2000-та година всичко се промени. Сигурността стана по-важна от правата на човека. С Лисабонски договор някои решиха, че е, чрез включването в договора на харта за основните права нещата ще се променят. И планът на комисията комисията може би създаде надежди за напредък. Какво е положението днес? Повече от инициативите са блокирани в съвета. Е, правото е, за убежище е чудесен пример. Можем да говорим за е, положението на беженците, на емигрантите на нашите граници или в територията на страната, или положението на ромите. Правосъдието непрекъснато се влушава в Европейския съюз, особено за тези, които са в най-благоприятно положение. Ако обичате, променете стратегията. Спешно е за да могат европейските граждани отново да повярват в европейската мечта. Председателя, благодаря на госпожа Вержия. Сега давам на госпожа Манцони за две минути. Благодаря, господин председател. В време на криза най точният и правилен отговор, който можем да дадем е на нашите граждани за борба с несигурността, е повече интеграция повече участие на гражданите в един е, по-консолидиран, в, една, в един по-консолидиран съюз. Но не можем да имаме един консолидиран, силен съюз, ако не гарантираме че нашите граждани са равни в права и задължения. Ако нашите съграждани не се радват на равна защита. Ако не, не разполагаме с съответните инструменти за защита, които да дадат наистина конкретни резултати. Знам, работата извършена от комисаря Рединг и с удоволствие изслушах вълнуващото изказване на комисар Борг. Сигурна съм, че всичко, което той каза в момента се обсъжда и е на дневен ред, но за съжаление нещата все още не са станали реалност. А аз съм в, в ежедневен контакт с нашите е, съграждани, с моите избиратели и е, е, всеки, всеки ден ние установяваме състоянието на Съюза. Много сме далеч от едно единно пространство на справедливост и сигурност. Нека да дам няколко примера. А, има а, а, двойки хора от различни националности, чието родителски права се ограничават от ограниченията залегнали в националното законодателство заради е, някакви ограничения, транспортни или други, те не могат е, да упражняват своите права. Не всички е, трудещи се имат, се радват на еднакви права. Те не могат е, да прехвърлят правата си, пенсионните си си права от една страна в друга, защото правилата са различни. Следващият. Госпожа Регнер, благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, господин комисар, плана за действие за изпълнение на Стокхолмската програма стигна до решаващ етап. Комисаря вече каза, че регламента Брюксел 1 е прият. Законодателството в областта на защитата на данните е в ключова фаза. Има документи, свързани с признаването на правата на, на жертвите на престъпления. В края на този законодателен период искаме да видим конкретен списък с постигнатото, най-вече във връзка с директивата за борба с дискриминацията. В Стохомската програма Споменахме, че трябва да се борим с хомофобията, ксенофобията, расизма и така нататък. Какво е положението с директивата за борбата с дискриминацията? Още един много важен въпрос. Изпълнението на мерките. Гражданите много често не знаят какво е постигнато. Има инициатива директиви във връзка с сътрудничеството в областта на наказателното право, само че гражданите не знаят нищо за тази инициатива, например. Какво се прави по отношение на комуникацията с гражданите и накрая диалога за гражданското общество? Какви са плановете в тази връзка? и как ще се включи гражданското общество във всички тези инициативи и ще се допитвате ли до него? Господин Диас Демера за две минути. Благодаря, господин председател. Е, тъй като е, Стокхолмската програма не е преразглеждана, Плана за действие също не е преразгледан, затова искам да повдигна три въпроса. Три неща, които не са свързани. Борбата срещу тероризма и срещу тежките престъпления. Е, първо, член 75 е, от договора е, за Европейския съюз не се прилага. Говори се за замразяване на активите и прибягване на вътрешни списъци на терористи, списъци, които са вътрешни за Европейски съюз, но те не са усъвременявани от 2009 година. Освен това няма абсолютно никаква законодателна инициатива по финансирането на тероризма. И на трето място, за дълбоко съжаление, е, на първо четене беше блокирано споразумението е, за умен на данни за пътниците на въздухоплавателните компании. Сега съм доста голям песимист за европейския прокурор. Е, няма интерституционално споразумение по този въпрос. Ще обясня за какво става въпрос. Всъщност не е постигнато споразумение за това дали да има делегирани актове или изпълнителни актове. Е, между институциите няма споразумение по този въпрос и това блокира законодателната работа. Искам да се познова на два въпроса. Първо, преразглеждането на правилника 739 и борбата срещу фалшифицирането на евро. Вижте оценката на приложението на Шенгенските споразумение, за да прецените колко са важни тези въпроси или е, по спешност е, се постига интернационално споразумение, или ние не можем да вършим законодателната си работа е, по силата на е, съвместното взимане на решение, предвидено по Лисабонския договор. Председателя, е, сега давам думата на Клайд Емерас. От много изказвания можем да извадиме полуки, свързани с Токомската програма. В вчерашния дебат имаше устно запитване относно за доброволното заселване на търсищите убежище. След Лисабонския договор, Лисабонската програма показва още веднъж, че има не, не, небалансирано отношение от страна на съвета и а, парламента. Виждаме това по когато обсъждаме основните проблеми, които са на дневен ред. Неща, които не вчера Стана ясно, че седем държави членки искат да, да прилагат спешни мерки, защото ня, някои държави членки са а, прекъп, но са прекалено натоварени от тези проблеми и други искат да поемат част от бремето, но е трудно да се постигне координация. Това, Това обаче не значи, че ние не сме постигнали напредък, напредък. Сега в прегледа трябва да се отчете постигнатия напредък, но разполагаме с инструменти за решаване на сложни проблеми. Ви тези, тези, тези са проблеми са от огромно, са много големи, особено в момент на криза, когато трябва да се правят, когато сме подложени на економически а, е, рестрикции. Но трябва още много да се постигне в областта на защитата на данните и така нататък. Е, изказващия прекъснат от оратора, от е, председателя господин Саладори Яколино има дума. Благодаря, господин председател. Оставам с впечатлението, че три години след приемането на Стохомската програма, тя като че ли не е изпълнила своите цели. Колегите вече споменаха този факт и уводното слово на комисар Борч също загатна за нещо подобно. Ако говорим за Шенген, например, или за увеличаването на гражданските права, ще видим, че има още много какво да се направи. Добре е, че има положително развитие в областта на полицейското сътрудничество, в областта на борбата с трансграничната престъпност, прането на пари, например. Важно е да се защитават правата на емигрантите и правата на лицата, срещу които е повдигнато обвинение. Добре, само че някои от аспектите на Стокхолмската програма въобще не са изпълнение на практика. Правосъдието, например, е област, в която много може да се направи. Ако вземем за пример затворите, тук е, има задължение и права. В затворите на Европа има пренаселеност. Съществува проблем между затворниците от страните на общността и затворниците от третите страни. Ако погледнете многогодишната финансова рамка за следващите 7 години, ще видите, че можем да се справим с проблемите и да приложим на практика Стокхолмската програма, само ако се заделят необходимите средства, защото в момента има предложение за намаляване с 16% на средствата и тук трябва да се работи. Благодаря господин Вайден Холцер. Благодаря, господин председател. Стокхолмската програма е много важен елемент на вътрешната сигурност на Европа, но тя не получава необходимото внимание от широката общественост или от политическите заинтересовани фактори. Недостатъчно от мерките са посветени на основните права и се създава само една привидна сигурност. Трябва да сме сигурни, че презумцията за невиновност и принципа на недискриминация остават е, твърдо заложени. Трябва да разгледаме постиженията на Стокхолмската програма, така както беше решено през е, декември 2009 година, особено във връзка с хомофобията в незаконодателните мерки. Очакваме все още директивата, която беше предвидена в 2008 година. Ще приемете ли програмата от господин Еверхаузер? Колега, има е, една поговорка, че свободата умира с е, загубата на сигурност. Смятате ли, че е, е намерен правилния баланс в тази програма с сигурността и свободата? Господин Вайхалцер, по този въпрос може много дълго да си говорим. Смятам, че този баланс в момента не съществува и в момента се движим в посока на една мнима сигурност. Има още много голямо поле за действие в тази област. Председателя, благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Макар, че беше постигнат значителен напредък при прилагането на програмата за изпълнение на Стокхолмската програма има някои забавения. Искам да привлека вниманието ви към някои от приоритетите, именно разширяването на шенгенското пространство. В документа се задава въпрос на а, съвета дали разпоредбите предполагат, че ние ще премахнем граничния контрол. Както е известно, Румъния и България са изпълнили критериите и това е подбеж за присъединяването към Шенген. Но все още не сме се присъединили. Ние трябва да направим присъединяването към Шенген приоритет и се надявам, че това ще стане до края на тази година. Благодаря. Председателя, е, благодаря. Не виждам други желаящи. Благодаря. Благодаря на всички депутати, които участваха в този дебат. Интересен бе дебатът. Десет години бях министър на вътрешните работи и затова се чувствах наистина много удобно в този дебат. Разбирах е, безпокойствата на депутатите. И разбира се, правителствата трябва да управляват. Това е тяхната отговорност. Те отразяват и общественото мнение. Техните действия обаче би трябвало да бъдат наблюдавани. Комисията наблюдава това, което правят държавите членки, как прилагат законодателството и как прилагат шенгенското законодателство. И нека да се върна на стъпителните си думи. Шенген е постижение. Това не означава, че не съществуват проблеми в Шенген. Господин Кереро Салом каза, че има много трудности да се да стигне човек от а, източна Европа до Обединеното кралство. Обединеното кралство не е в Шенген и не, не желая да стане част. В договора а, има такова право да не влиза и той има право да упражни това си право. Така че има граничен контрол разбира се, на границата с Обединеното кралство. Чувам обаче оплаквания на граждани от държавата, която познавам най-добре, за това как биват пускани някои граждани, ако не покажат паспорта си, което противоречи на а, законодателството, дори за нешенгенските държави. И трябва много да се внимава. Шенгенското законодателство не бива да се злоупотребява. Това означава тайничко, някъде зад завесите, да разрушим това, което сме постигнали, като дигаме нови граници и постоянно правим проверки, редовно, а не от време на време, както е записано в споразумението. Европейската комисия редовно следи този въпрос и излиза с доклади за прилагането на шенгенското законодателство. Отбелязвам си, че част от колегите споменаха Европейската заповед за задържане. По различен начин, разбира се, го споменаха. Част от вас казаха, че тя се прилага несправедливо срещу а, някои граждани. Други казаха пък, а, че не се прилага в достатъчно а, голяма степен. Самата идея да има Европейска заповед за задържане се основава на презумпцията, че нашите правила, които са свързани с свободата и върховенството на закона, са толкова сходни, не идентични, но толкова сходни, че трябва да въведем опростен, бърз начин за екстрадиране, защото това е добавената стойност на Европейската заповед за задържане. Имаме Европейска конвенция за екстрадиция на съвета на Европа и това бе една стъпка към подобряване вътре в Европейския съюз. И ако вярваме едни на други, а, на системите си също така, то при издаването на Европейска заповед за задържане, то веднага трябва да заведем лицето в съответната страна, членка на Европейския съюз. Спомням се, когато имаше голям спор в Обединеното кралство за този заповед, британската полиция успя да върне в Обединеното кралство един директор който бе избягал с една от ученичките си във Франция. И бе и той бе бързо екстрадиран посредством тази европейска заповед за задържане. Така че всички държави я използват. Но, разбира се, може да има злоупотреби с нея. От една страна може някой, който бяга от правосъдието да не бъде изпратен или защото е от държавата членка, което не е причина, поради която трябва да се даде отказ за изпълнение на такова, такава бърза екстрадиция. Или пък, ако някой използва Европейската заповед за задържане по един погрешен начин. Но това са двата крайни случая. И в двата случая тя се прилага справедливо и наистина се усеща положителното и влияние за, съдържава, за извинете, създаването на тази обща зона на свобода и правосъдие. Много се възхищавам на госпожа Мацони от Италия, която иска Европейският съюз да е отговорен пред гражданите, да се грижи за техните нужди като председател на комисията като петициите, тя разбира се е точно в позиция да знае кои са основните безпокойства на европейските граждани. Смятам обаче, че Стокхолмската програма и нашите постижения по създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие в Европейския съюз трябва да бъдат сравнявани не с това, което би трябвало да бъдем в един утопичен смисъл на думата, а с отправната си точка. Преди 4 години аз бях член на съвета като министър по правосъдие вътрешен ред, където имаше само а, единодушие а, по процедурата, държава, като Германия или Малта, ако искаше да наложи вето по правосъдие и вътрешен ред, това бе възможно. Сега, след Лисабонския договор, това не само се промени, но има два с законодателни органа, които са равни. Равни, повтарям. Така че уважавам казаното господин Морайс, то бе много балансирано. Той каза, че Европейската комисия трябва да по-енергично да въвежда законодателство. Това е нещо естествено. 16 години съм работил в правителство. Естествено е правителствата да бъдат малко по-консервативни от парламента, защото имат пряка отговорност да управляват, което никак не е, труд, никак не е лесно, извинете, да се управлява. Разбира се, и да си парламентариста не е лесно, но с повечето директиви се сбръскваме с такъв проблем. Но това е компромисът. Е, господин Барозо нарича това Федерация на суверенни държави, което всъщност е едно противоречие, защото не може да бъде и федерация и да има суверенни държави, но така стоят нещата. Не сме се превърнали в федерация, в същото време сме нещо повече от организация на суверенни държави, които искат един по-съвършен съюз. В отговор на госпожа Мацони, много адмирирам за желанието и, и защото тя ме питаше, имаме ли наистина общо пространство. Е, може би не сме стигнали до нивото, което бихме искали, но Смятам, че бяха направени огромни стъпки напред и то по много конкретен начин, не академичен. Това, разбира се, не означава, че от време на време няма да има някакви проблеми а, или пречки. И ние като комисия трябва да се справяме с тях и да предприемаме незабавни действия. Благодаря за изказванията на онези, които се питат колко солидарност има по иммиграционните въпроси. И разбира се, държавите в периферията, особено тези на юг, се оплакват, че не се прави достатъчно по отношение на вътрешноевропейското прехвърляне на защитени лица, които влизат в периферията и държавите по периферията е, са натоварени с огромната тежест е, на бежанците. Солидарността, разбира се, не може да бъде налагана. В момента, в който тя бъде наложена, вече престава да бъде солидарност, а чисто и просто налагане на правно задължение – макар че някои биха предпочели да има такава наложена система на споделяне на тежеста, все пак това е едно противоречие до известна степен. И дори да има принудителен начин за споделяне на тежеста, той трябва да бъде одобрен от самите държави членки, така че госпожа Малстром среща трудности по прилагането на тази солидарност, но също така много добре знае, че тя не среща пълната подкрепа на държавите членки в това отношение. Те, не всички поне от тях, не смятат, че това е паневропейски проблем. Има и други елементи, които бих искал да засегна. И по-специално Госпожа Звевска, а извинете, господин Звевка, съгласен съм, обучението на кадрите в съдебната система е изключително важно. Когато закона се познава, той се прилага. Комисията ще продължи да поддържа такъв тип обучение, защото ние смятаме, че посредством това обучение можем да гарантираме в Брюксел и в Страсбург прилагането на закона. По Шенген вече отговорих на въпросите за Шенген. Сега, по въпроса на господин Хайзер. Искам да ви кажа, че Европейската комисия предложи ново правно основание за Европол, като целите са две. Едната е да се подобри функционирането на Европол, като се даде на Европол възможност да бъде по-ефективен и ефикасен при обмена на информация между полицейските власти и на второ място увеличаването на парламентарния надзор а, в светлината на Лисабонския договор и действията на Европол. Знаем, че с намерят, намесата на парламента а, различни законодателни актове, включително и този тук. Проекто законодателството се промени, постигнаха се компромиси. Така че парламента не трябва да игнорира съвета, нито пък съветът парламента. Но идеята всъщност на договорите е посредством тези два законодателя да се постигне един синтез, е, с който да се разпише едно е, добро законодателство в Европейския съюз. Благодаря ви. Госпожо министър-председател на съвета, имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин комисарио. Искам да благодаря първо за възможността, която ни предоставиха да участваме в тази дискусия, свързана с Тоховската програма. Както споменах в уводните ми думи, програмата сама по себе си е доста всеобхватна обхваща различни области, правосъдие, предоставяне на обежище, сигурност, външни отношения и така нататък. Много членове подчертаха, че стохомската програма и всички нейни аспекти засягат по един или друг начин живота на европейските граждани. Мога да се съглася с моят приятел, комисарят Борг. По въпроса свързан с това, че е важно да направим оценка на това, откъде идваме. Разбира се, можем да се стремим към някаква утопия, към постигане на максималното, но може да изграждаме ам, многогодишни, изготвим многогодишни програми с най-различни аспекти, включени в тях. Искам да засегна някои от въпросите, които бяха повдигнати и от някои от членовете. Някои от тях попитаха за ам, практичните достоинства на тази програма. Има много голям списък, когато трябва да говорим по този въпрос. Има някои неща, които вече са постигнати и това е видно по, по дейността на законодателните органи. Има законодателство, което трябва да гарантира сигурността на, на европейските граждани във всеки един момент на техния живот. Необходимо е да се концентрираме и върху ценностите. Когато говорим за ценности, това са европейските ценности. И те са заложени в сърцевината на Стокхолмската програма. Беше споменато и значението на програмата за преместването. Има обща програма, която е одобрена и от съвета и от парламента през март миналата година. Разбира се, има и координирани действия в случаите, в които има лица, които имат нужда от такъв тип подкрепа. Господин Кирхов спомена предизвикателството свързано с малолетните, непълнолетните лица. А това е въпрос, който също заслужава внимание. През май 2010 година комисията представи план за действие за на периода 2010-2014. Изпълнението на този е, план беше докладван миналия септември като стана ясно, че това предизвикателство е, трябва да бъде взимано в предвид и в бъдеще. Беше зададен въпрос, свързан с законодателството след Лисабонския договор. Смятам, че този процес е подобрен, като се има пред използването на съзаконодателната процедура. Комисията подчерта, освен това, че е необходимо ем, изцяло участието на Европейския парламент и участието на парламента обогатява процеса. Това беше казано от комисията и от съветът. Това води всъщност и до желания резултат. Необходимо е да има много а, повече подобрения в този процес, които да бъдат внесени. Необходимо е да има сътрудничество между трите институции. Разбира се, винаги има възможност за подобряване на процедурата в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Има и други членове, които попитаха за стратегията, свързана с управление на програмата. Има документ на комисията, който беше публикуван през декември и се посочва, че трябва да се вземе а, предвид трансграничния обмен на информация между държавите членки. А, резултатите от този процес се проучват внимателно от съвета и ние ще ви информираме. Господин Диаздемера спомена Въпросът свързан с конфискуването и замразяването на активи. Беше споменат а, и липсата на напредък. А, радвам се обаче да отбележа, че по време на първия триалог с а, парламента се предвижда да бъде проведен на 28 май и следващия ще бъде с участието на Либе. Разбира се, отбелязана е напредък и се надявам, че вие също ще ам, Разберете, че ние работим доста усърно в последните месеци по а, Стокхолмската програма. Програмата сама по себе си а, гарантира, че ще вземат предвид а, аспектите, свързани с сигурността, правосъдието и свободата, също оказването на защита и те, по, по тези теми се работи непрестанно, те са постоянно в нашата работна програма, работи се върху провеждането на реформи и внасянето на подобрения там, където е възможно, стараем се да има последователност и приемственост Работим съвместно с комисията, Европейския парламент. Едното председателство в съвета предава работата на другото. Пространството на свобода, сигурност и правосъдие ам, ам, се радва на нашите усилия, постоянно едно пространство, по което работихме всички. За останалия период на нашето председателство, на ирландското председателство, ще работим много усърдно, за да постигнем напредък в Стокхол, по отношение на Стокхолмската програма. Необходимо е институциите да се обединят около мерки и то навременно, така че да можем да продължим нашите действия и Европейския съюз да даде своя принос. Това е нещо, което заслужават нашите граждани. Към края на ирландското председателство мога да подчертая още веднъж значението на Стокхолмската програма. Разбира се, ние ще работим денонощно, ако е необходимо, за да постигнем заложените ни цели. След това ще предадем нашата работа на следващото председателство. Разбира се, това може да бъде постигнато и с вашето сътрудничество. Благодаря ви и за за оказаната от вас помощ през последните месеци. Благодаря на комисарят. Председателят, благодаря ви, госпожо министър, че целият ден бяхте тук и представлявахте ирландското председателство. Приключваме с тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е въпроса, свързан с разглеждане на въпроса за данъка върху наследството след приемането на регламента за наследяването от името на комисията.